Друго съобщение. Е, председателя получи от групата на социалистите и демократите и на европейските консерватори и реформатори искания за назначение в парламентарните комисии и делегации. Те назначения са включени в е, протокола от днешното заседание. Ако няма никакво наблюдение до гласуването на този протокол, тези назначения се смятат за прияти.